бъде утре. Следващата точка от дневния ред е доклада на господин Ежек, проспект, който следва да се публикува по публичното предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване. Заповядайте за 4 минути. Президент. Господин председател, господин заместник председател, колеги, година и половина след като комисията публикува плана си за действие за съюз на капиталовите пазари. Имаме сега по-голяма яснота как това ще стане. Сега се предлага директива за проспектите. Това ще намали разходите за бизнеса, ще премахне регулаторните пречки пред малките и средни предприятия и ще допринесе за по-лесния достъп на малките фирми до пазарите. Сега целта е този, изискванията за публикуване на проспекта да бъдат облегчени. Също се въвежда проспект на ЕС за растежа, което ще улесни фирмите, които осъществяват търговия трансгранично. Ние успяхме да постигнем със съвета договореност по текст, който се надявам, че ще е от полза за всички емитенти, както и тези, които искат да набират средства на пазара. Ние слагаме таван на 1 милион евро за изискване на за, е, за публикуване на е, проспекти. Проспекта на ЕСА за растеж е ново е, понятие, което е смело решение и е удачно за онези, които търгуват през границата. Насърчават се фирмите да търсят средства на капиталовите пазари, не да разчитат изцяло на финансиране от банковия сектор. Съгласно новия режим ще бъдат намалени разходите за емитентите, както и ще се предоставя по-релевантна, по-четима четима информация за инвеститорите. С цел да се защитят в по-голяма степен инвеститорите, също фирмите ще могат да осъществяват по един по-оптимизиран начин вторични емисии. Освен това ще се подобри хармонизацията и ще се стимулира конкуренцията на вътрешния пазар. Според мен именно за това трябва да става дума в Съюза на капиталовите пазари. Целта е да се примахна бюрокрацията, да се гарантира защита на инвеститорите, да се насърчи разрастването на капиталовите пазари, да се създадат повече възможности за малките и средни предприятия да имат достъп до капиталовите пазари, за да могат да се разрастват. Това е нещо, от което отчаяно се нуждаем в тези несигурни времена, в които живеем. В заключение искам да благодаря на докладчиците в Сянка, на Европейската комисия, на Словашкото председателство, за посветеността, за да бъде завършена реформата на регламента за проспектусите. Сега от името на Европейската комисия заместник-председателя Валдес Домбровски си има думата. Почитаеми господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, вашата подкрепа за това споразумение е важна за трансграничните инвестиции и предоставянето на по-добра избита информация за инвеститорите. Реформата е свързана с ключови елементи на плана за действие за капиталовите пазари – Крайно време беше да изработим европейски проспект, който да отговаря на капиталовите пазари. По време на реформата от 2016 година разговаряхме с емитентите, с операторите на пазара, за да планираме промените. Надяваме се по този начин да стигнем до изцяло нов проспект на Европейския съюз е, за растежа да има нов регистрационен документ за честите емитенти и също така да има документ за вторично, вторичните емисии. Този проспект е много важен елемент и от промените по МИФИД 2. Ние искаме да помогнем за набирането на капитал за малките и средни предприятия. Това могат да бъдат пазарите на растежа в бъдеще. Сега имаме не 5, а 8 милиона евро като прак. Също така държавите членки могат да вземат своето решение в полза на развитието на регионалните пазари. Предвиден е и проспект за вторичните емисии, както вече казах. Около 70% от всички проспекти за дяловите участия – са свързани с такива вторични емисии. Освен това, има и прак за добре известните емитенти 100 000 евро годишно. Вече имаме не 10, а 5 дни като срок и възможност за бързо уведомяване. Благодаря, господин председател, за постигнатия напредък. Thank you, Mr. Commissioner. Благодаря, господин комисар. Господин заместник председател, благодаря за изказването. От името на НП, господин Ван Денкен Деларе. Две минути. Благодаря. С напускането на Обединеното кралство ние изгубваме един от най-големите си капиталови пазари. Можем да се страхуваме от това, но може да се възползваме от тази възможност да превключим две скорости по-нагоре и да стигнем до капиталов пазар. Имаме нужда от инвестиции. Имаме нужда от подобряване на инвестиционния климат. Новото законодателство за проспекта е част от общата картина. Европейските фирми разчитат прекалено много на банково финансиране. Само 20% от тях набират средства директно от инвеститори. Така не се използва един огромен потенциал. Тоест, средствата от капиталовите пазари. Проспекта беше голяма пречка – тъй като настоящия проспект е, представлява нещо като телефонен указател, т.е. дебела книга и инвеститора трудно може да се справи. Новото законодателство ще упрости този документ, ще стане той по-ефтин. Всички под 1 милион ще бъдат е, незадължени да предоставят такива. както и ще има по-лек проспект за дребните фирми. Така ще дадем възможност за растеж. Този регламент дава една отлична възможност да упростим нещата за малките и средни предприятия, но с това няма да приключи работата ни по капиталовите пазари. Имаме нужда от по-ясна процедура за наплатежоспособност. Аз отговарям за това в комисията ЕКОН. Имаме нужда от хармонизиране на разпоредбите там. За да имаме истински пазар на капиталите, имаме нужда и от регулатор. Но нека да преодолеем първата пречка. Утре по-ясни правила за проспекта. Благодаря. И аз ви благодаря. Сега от името на социалистите-демократите Нина Гил, заповядайте. Благодаря, господин заместник председателю, колеги. Поздравления за докладчика, за доклада му. За мен и моята група той изпълнява доста от приоритетите ни, намалява разходите, бюрокрацията, фрагментацията между държавите членки на практиките им. Създават се възможности за достъп до ликвидност. Също хармонизира правилата за защита на потребителите, извинете, на защита на инвеститорите. Предлага се също проспект на ЕС за растеж за малките и средни предприятия, което позволява на тези предприятия да използват стандартен универсален документ. Това е голяма стъпка напред. На базата на този упростен документ малките и средни предприятия ще могат да кандидатстват за средства и да имат достъп до такива в целия Европейския съюз. Има нови форми за финансиране в развитието на Съюза на капиталовите пазари и проспектите са ключа към тези пазари. За да постигнем успех, в Съюза на капиталовите пазари трябва да създадат нужните възможности за инвестиции не бива да се допуска ограничение на достъпа до капитал на малките и средни за предприятия. Не бива да се допуска съюз на капиталовите пазари, който да е, е по-лекотен. Проспектите, одобрени от държави извън Европейския съюз, които изпълняват изискванията, могат да бъдат използвани в бъдеще и в Европейския съюз. Uh, Сега господин Мигел Вехас има думата. Тази директива е всъщност част от изграждането на Съюза на капиталовите пазари. Това е и новата ни визия за капиталовите пазари. Предложението ще помогне и на международната търговия, защото ние имаме тази финансова реалност, но аз бих казал, че малките и средни предприятия – едва ли ще се възползват от предложението. Има и други спорни моменти, като вторичните емисии или липсата на санкции, когато има неизпълнение. Бих казал, че според нас е необходимо изцяло различен подход. Би трябвало банките да се ангажират с разкриването на работни места. Необходимо е също така да се заплаща достойно за труда. Благодаря на колегата Вегас. От името на зелените колегата Ортасун. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика господин Езек за сътрудничеството. Групата на зелените няма да гласува за директивата. Ние ще се въздържим, защото според нас се създава режим за проспекти, които ще помогнат на наистина големите, но няма да защитят всъщност потребителите. Иначе искам да благодаря на докладчика но в член 7 и в член 16 се въвежда задължението за емитентите да заявят при какви условия техните финансови продукти могат да бъдат спасени чрез вътрешен капитал. Това беше особено важен текст, като се има предвид какво се случи в миналото – но ние ще се въздържим точно за това. Благодаря. Eh, Благодаря. И сега колегата Хайес. Благодаря. Споразумението за регламента за проспекта е голяма стъпка за развитие на истински е, съюз на капиталовите пазари. Благодаря на докладчика, на, док... на докладчиците в Сянка за преговорите през последните месеци. Ще бъде по-ефтино и по-лесно за предприятията да набират капитал по този начин от пазарите. Така ще могат и да се търгуват те публично. Това ще помогне на дружествата да се развият по един устойчив начин. Европа има проблем, тъй като разчитаме прекалено на банково финансиране. 75% от кредитите в Съюза са от банки, а 25% от капиталовите пазари. В САЩ е точно обратното. Това споразумение всъщност дава възможност за задълбочаване на капиталовия пазар в Европа. Новия режим за растеж ще даде възможност на малките дружества да набират средства от целия пазар – в Съюза в една обща рамка. Има някои е, въпроси, свързани с унаследени проблеми от предишната директива, която не даде възможност за единен пазар. Създадоха се е, въпроси, свързани с правната сигурност, по-високи разходи и създаването на неефективни методи съществуващия режим даваше възможност да се транспонира директива, което пък доведе до 28 различни режима. За това се радвам, че сега комисията излиза с предложение за регламент. Така ще има истинска хармонизация, която беше нужна. Искам да приветствам също и режимите за честите ползватели и за вторичното емитиране. Това ще е от полза за цялата индустрия, тъй като ще има по-лек режим на проспекта. Ето така Съюзът може да намали бюрократичната тежест, а това е много важно за Съюза на капиталовите пазари. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Хайс. Сега давам думата на госпожа Берес. Заповядайте. Благодаря, господин комисар. Е, Европейския парламент даде своя принос за подобряване на някои аспекти на предложението на комисията, най-вече, що се отнася до защита на професионалните инвеститори. Аз бих предпочела да отидем и по-далеч по отношение на това прословото резюме за достъп на непрофесионалните инвеститори и използването на формата, който беше използван в рамките на ПРИПС. Радвам се, че беше прият проспект на ЕСА за растеж. Това ще подобри достъпа до капиталовите пазари за малките и средни предприятия, които страдат твърде много от ограничителната кредитна политика на банките. Ще се подобрят е, също възможностите за сътрудничество между органите за контрол и надзор между държавите по происход и там, където става разпространението на проспекта. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Берез. Давам думата на Теодор Димитро Столоян. Благодаря ви, господин председател. Аз ще гласувам за проекторегламента, точно както би гласувал за абсолютно всяка мярка, която помага за финансирането на дружествата чрез емитиране на облигации – то проспектите трябва да предоставят необходимата информация за инвеститорите. Това е първото условие. На второ място, проспектът не може да се превръща в бреме за този, който го съставлява. И на трето място този проспект трябва да е приложим в целия Европейски съюз. Проекторегламентът мисля, че търси отговори на трите изисквания. Намерени са компромисни решения, така че да се предостави подробна информация, но и да се направят много опростявания в сравнение с действащата директива. Това засяга малките и средни предприятия, както и тези, които емитират допълнителни ценни книжа на пазара. Високо оценявам ангажимента на Европейския орган за ценни книжа и пазари, тъй като те се стремят е, и държат на онлайн оповестяването на всички проспекти, без за това да получават каквото и да било заплащане. Благодаря ви, колега Столоян. Колегата Пол Танк има думата. Uh, Благодаря. Аз съм последен в uh, погребалната част на това заседание. Някои говорят, че заковаваме последните пирони в ковчега на МСП. Но това не е така. Мисля, че правилата отъжняват живота, а тук имаме улесняване. Затова приветствам работата. За дружествата това ще бъде един портал към капиталовите пазари. Така ще се намали бюрократичната и административна тежест това е стъпка към един истински съюз на капиталовите пазари. Нужни са обаче повече стъпки. Съветът трябва да обсъди и секюритизацията, а не тя да стои там с месеци наред. В заключение, средносрочния или междинния преглед трябва да излезе с по-дръзки стъпки за истински съюз на капиталовите пазари. Благодаря. Благодаря ви и аз. Господин Танк, не сте последен, обаче, тъй като сега имаме спонтанни изказвания от залата. Господин Мария се е записал, той ще е последния оратор. Благодаря, господин председател. Радвам се, че съм този, който има последната дума. Когато говорим за Съюза на капиталовите пазари, целта му трябва да имаме предвид е, че трябва да се отворят по-голяма степен тези пазари, което изисква да има по-голяма прозрачност. Затова е необходим този проспект. Това е изключително важно за публично предлагане на стойност над 5 милиона. В пета точка от преембюла се говори за емисии от държавни органи, от международни органи, които представляват повече от една държава, които не трябва да спазват съществуващите регламенти. Споменава също ЕЦБ, централните банки на държавите членки, защо те получават подобни изключения. Не трябва ли да се настоява за прозрачност и при тях и за емитенти от тези банки? Благодаря. Сега от името на Европейската комисия комисаря Домбровски си има думата. Почитаеми господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, използвам възможността да благодаря на парламента и конкретно на докладчика господин Еже, както и на неговия предшественик. Благодаря и на всички колеги, работили по това досие и по време на тристранните преговори. Благодарение на техните усилия стигнахме до резултат. Сега заедно с ЕСМА ще работим по графика. Най- Неотложното е наистина да изработим графика за приложение, за да може предложението да се изпълнява 2019 година. Отговарям и на господин Мария, с централните банки винаги се изключват от подобни схеми. You, Благодаря, господин комисар. Сега отново се връщаме към докладчика. Заповядайте. Не ми бе казано, че нощем ще изграждаме този съюз на капиталовите пазари, за това ще бъда кратък. Първият елемент от този а, съюз събра голяма подкрепа. А, това е едно общо постижение и се радвам не само, що се отнася до съдържанието на документа, но и е, защото сега сме в а, е, тежки времена и така ще покажем, че посредством парламента и институциите ние можем да работим заедно и да постигнем резултати. Благодаря на всички и лека нощ! Много ви благодаря, господин Ежек. И така прекратяваме дебата. Гласуването ще бъде утре. Следващото заседание на парламента ще бъде утре. То ще започне в 9 до 2 и след това от 3 до 11 вечерта. Дневният ред е публикуван и можете да го намерите на сайта